Уважаеми колеги, на почетната трибуна за гости са носителите на Европейската награда за гражданите за тази година в рамките на двудневното им посещение в Европейския парламент. Наградата се присъжда за изключителни постижения в името на по-доброто взаимно разбирателство в Европейския съюз. Днес в 17.30 часа в Яхуди Менухин ще се състои тържествена проява в чест на нашите гости. Добре дошли тук в пленарната зала на Европейския парламент. Благодаря ви. Преминаваме към дневния ред. Удобрен от председателския съвет съгласно член 149 от правилника за дейността на 11 февруари тази година. Групата на Европейската народна партия изиска изявление от страна на заместник представителя на комисията и върховния представител за външни работи и политика на сигурност за положението в Венецуела. Предложението е това изявление да е преди едноминутните изказвания. То следва да бъде последвано от резолюция, по която ще гласуваме в Страсбург. За целта групата на е НП предложи да удължим днешното заседание до 22 часа. Думата има господин Луис Деграндес Паскуал от името на е НП. Къде е господин Деграндес Паскуал? Колега, имате думата. Много благодаря, господин председателю. Това е желание, което ясно изразихме. Искаме, с други думи, да променим дневния ред, за да намерим място за дебат за положението в Венецуела и да излезем с проекто резолюция, на която, която да гласуваме на следващото пленарно заседание в Страсбург. Причината е много ясна. През декември месец вече приехме резолюция, резолюция, която подкрепи широко, изрази широката подкрепа на европейските парламентаристи за промяна в Венецуела. Само, че тази промяна не е само, че не се случи, а и бе последвана от нови преследвания и арести на представители на опозицията. Така, че сега тази нова резолюция е много навремена. Вчера, вчера загина 14-годишно момче на улиците, из улиците на Карака, спадна жертва на безпредседентното и безпорядно насилие там. Благодаря. Благодаря ви. Кой иска да се изкаже в подкрепа на искането на колегата Деграндес Паскуал? Кой иска да се изкаже в подкрепа? Никой. Кой иска да се изкаже против? Госпожо Албиол, имате думата. Много благодаря. От името на Европейската обединена левица сме против включването на тази точка в дневния ред. Защо? Защото смятаме, че единствената причина, поради която искаме да обсъждаме в пленарна зала задържането на кмета на Каракас, задър... за... той е задържан, защото е заподозрян в опит за държавен преврат. Каква е причината, казвам? Причината е вашата кампания, господа против случващото се в Венецуела и против новите събития в Венецуела и латиноамериканския континент. Правителството на Венецуела е заплашено от Съединените щати заедно с опозицията. Вече имаше един такъв опит за превращащо президента Чавес през 2002 година. Единственият грях на Чавес бе, че спаси от глад и мизерия милиони хора. Господин Ледесма е задържан защото е обвинен в опит за държавен преврат. Вече приключихте, так му исках да ви дам малко повече време за изказване. Колеги, при подобни искания, съгласно правилника за дейността, действително можете да изслушате колегата, докато е приключил с изказването ви. Мисля, че една минута в повече или по-малко няма толкова голямо значение. Госпожа Обьол, исках да ви дам повече време за изказване, но вие приключихте с изказването си. Подлагаме искането на гласуване. Кой е за искането на колегата Деграндес Паскуал? Кой е против? въздържали се. Приема се с малко мнозинство. Das bedeutet, dass die Sitzung bis... Това означава, че пленарното заседание ще продължи до 22 часа. Преминаваме към първата точка от дневния ред – изявление на комисията за решението, прието относно стратегическата рамка за енергиен съюз. Думата има заместник председателят на комисията, господин Марош Шевчович. Уважаеми господин председател, уважаеми е, госпожи и господа депутати, решението на комисията за енергийния съюз буквално